най-важните политически групи в парламента. Благодарение на тяхната подкрепа се надявам утре да приемам доклада. Благодаря. Доволте така, абих оценил ваши справи. Бих искал да благодаря на докладчика. И да кажа, че когато аз бях член на съвета на Европа, много говорихме за насилието по стадионите. И е добре да се вземат предвид и някои от докладите на съвета на Европа. Благодаря много, дами и господа. С това приключваме работата по този доклад. Последната точка от дневния ред са едноминутните изказвания. Господин Кукън, заповядайте eú je založená na sdieľaní a rešpektovaní spoločných hodnôt práv a повереностей. Европейския съюз е, почива на общи ценности, задължения и права. Поне това е основната идея на Европейския съюз. И само почивайки на тази идея, Европейския съюз може да продължи да работи. Така че Унгария е важен партньор на Европейския съюз. Унгария е важен член на европейското семейство. Важно е това да се знае. В момента с Унгария се води дискусия за независимостта на Националната банка и съдебната система. Ценности, които дълбоко залегнали в Европейския съюз, наред с ценността за свобода, за човешки свободи. Не бива да се подценяват тези ценности. Сигурен съм, че всички желаем Унгария да бъде силен партньор, който зачита общите ни ценности. Надявам се и Унгария да иска същото. Давам думата на господин, господин Иван. Пан Иван, едноминутови овор. Просим. Имате една минута, заповядайте. Просто така, атенция, благодаря много, господин председател. Искам да ви обърна внимание на факта, че в последно време говорим за два много важни договора за акта и договора за стабилност. Тези два договора може да се отразят на живота на хората по много силен начин. В най-близко бъдеще могат да се предприемат много тежки мерки, които ще засегнат частния живот на европейските граждани и техните работни места и стандарта им на живот. Има места в Европейския съюз, където тези два договора въобще не се обсъждат с обществеността. Има ръководители, държавни и правителствени ръководители, които не обсъждат тези въпроси в националния парламент. Никой в Румъния не знае какво е акта и какво означава договора за стабилност. Това не е демокрация и ако искате да сложите край на кризата, ако искате Европа да е обединена и силна, трябва да се защитят европейските ценности. Благодаря. Госпожа Билбао има думата. Благодаря, господин председател. Между 60-те и 80-те години в Испания са откраднати десетки деца на много майки. Съобщена трагичната новина, че току-що роденото им дете е починало имаше, и имало симулиране на погребения. А след това тези живите, всъщност деца са били продадени, са дадени за осиновяване. От, до, преди няколко месеца имаше пълно мълчание, въпреки че имаше много жалби сега обаче има информация, която се предоставя от асоциация, която настоява за компенсация на засегнатите семейства, защото става дума за а, драми, засягащи хиляди хора. И се надяваме, че европейските институции ще ни помогнат да хвърлим светлина върху този въпрос. Господин Тремополос има думата. Той не е в залата. Господин Тавариш има думата. Той също не присъства в залата. Господин Ферейра. Благодаря, господин председател. Данните, представени от Евростат относно безработицата, е, са обвинения срещу Европейския съюз. В Португалия обща безработица е 14%, 31% е младежката безработица. От 31 демо, е, години демокрация е нямало такова е, положение. Е, е, рецесията се задълбочава, безработицата се задълбочава, разходите за поддържане на живота се е, задълбочават, неравенството и бедността се задълбочават. Това са факти, е, които оборват последните красиви думи, казани на съвета. През 2012 година положението ще се влучи, което означава, че страната ще може да продължи да бъде изнудвана и да бъдат ограбвани нейните природни ресурси. Това може да бъде избегнато само ако се случи политическа промяна в Португалия. Добро. Господин е, panie przewodniczący! otóż osiemnaście listopada господин председател. На 18 ноември поставих въпрос към Европейската комисия за договорът АКТА. Това е много важен въпрос, който предизвиква спорове в доста от държавите, членки, включително в моята страна Полша. И за това питам дали този договор акта съответства на правото на Европейския съюз и получих отговор на 5 януари от комисаря Дегухт от името на Европейската комисия. В този, доклад, този отговор той казва, че е в съответствие с европейското законодателство и съответства и на принципа на правото на Европейския съюз и на Хартата за основните права на Европейския съюз на 24 ноември Имаше решение на съда, което казва точно обратното за моя изненада, че някои аспекти от акта противоречат на правата на човека и правата, гарантирани в Европейския съюз. Трябва да се изясни това положение. Благодаря. Сега давам думата на господин Артунг. Той не е в залата. Господин, господин Бинев. Но, мистер Шикерски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 Важни са събитията в Европейския съюз. Имаме фискален пакт, предприемат се дейности срещу кризата. Намираме се в важен момент, в който провеждаме ключови дейности. Европа трябва отново да застане на правилния път. За мен е важно как ще бъде реформирана сълскостопанската политика, една от първите политики, изключително важна за Европейския съюз. Става дума за това по какъв начин могат да се гарантират продоволствията и цените, включително и доходите на селските селскостопанските производители в началото. Целта на тази политика е била да се пребори с глада. За 15 години, за 50 години, извинете, е натрупан голям опит в областта на тази политика. Множество конференции са проведени, проведена информационна кампания и сега трябва да се замислим за бъдещето и давам думата на госпожа Флашкова Бенова. Тя не е в залата. Господин Кортеш Ластра. La dirección de la multinacional TECA ha anunciado un expediente de extinción. Благодаря, господин председател. Фирмата Тека обяви, че съкрещава 198 работни места в своята фабрика в Сантандер в Испания. Е, това само ще влуши, ще влуши положението с заедостта в Испания, е, което е много тежко през последните месеци. Има и много други фирми в Испания, които предвиждат съкрещения е, в същия регион. Основната причина е прехвърлянето на производствени мощности извън Европа. Призоваваме Европейския съюз да прави практическа солидарност към хората в подобно положение. Няма решение за тези хора в момента в Сантандер, за това трябва да се преведат средства от фонда за приспособяване към глобализацията. Тези хора губят именно поради това, че фирмите прехвърлят дейността си в тези страни. Благодаря, госпожа Харкин има думата. Благодаря, господин председател. В Ирландия ни казват спазвайте правилата на новия фискален пакт, ще елиминирате така рисковете от бъдеща криза и ще се реши сегашната. От 2002 до 2008 година Ирландия нито веднъж не наруши пакта за стабилност и растеж. И много добре знаем от личен опит, че всъщност спазването на правилата не води до очакваните резултати. През 2000-та година имахме съотношение дълг към БВП от 30%. За 10 години това съотношение стигна до 145%. И сега ни се казва, че ако продължаваме да спазваме правила подобни на същите, ще се реши крижата. Това не е вярно. Освен това, достъпа до механизма стабилизация е обвързан с ратификацията на договора. Това е изнудване, това са най- тежките думи, които съм, съм казвала тук в Европейския парламент. Европа може да направи много повече за своите граждани и за Ирландия частност. Господин Порташ. Е, беше ни наложен технократ за министър-председател. Освен това за европейски финансов министр, така че госпожа Меркел е, сигурно вече е забелязала, че най-лошото, което може да се причини на един народ е унижението. Влакът на революцията очевидно е изгубил локомотива си, а пътниците трябва да го заместят. Видно е, че влака може да напредва само много бавно. А, машинистите също са слезли от влака. По, по този начин изглеждат нещата с европейския влак и европейските ръководители. Въпреки това, те се опитват да се задържат, ползвайки стари рецепти. Благодаря. Господин Папа Николао. Хайсто, кире проведре. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω πόσο κρίσιμε είναι οι επόμενε ημέρε. Благодаря, господин председател. Няма нужда да ви напомням, че следващите дни, следващите часове ще бъдат решаващи е, за е, кризата, в която е изпаднала Гърция. Искам да ви напомня, че в този тежък момент е, всички трябва да направим това, което е по силите ни, за да решим кризата, включително Европейската Централна банка, която трябва да вземе съответните мерки, за да опрости е, една част е, от е, дълга е, и е, една част от облигациите, които притежава. Ние не желаем да се намалят задълженията, а само дохода от облигациите, е, което ще възлиза на около 50% от цената на покупката. Давам думата на госпожа Аяла Сендер. Благодаря, господин председател. 10 000 души бяха освободени от, от работа. Много пътуващи също трябваше да понесат незгоди. Всичко това се дължи на лошо управление. Дори Европейската комисия беше обвинена за това. Ние настояваме Европейската комисия да предприеме законодателни мерки за справяне с ефекта от банкрута на компанията и да гарантира надежна защита на засегнатите лица. Госпожо комисар, ние се нуждаем от законодателно предложение, а не само доброволни мерки, за да могат да бъдат защитени пътниците и работниците. Благодаря. Господин Бусой има думата. Благодаря ви много. 12 дни през януари много румънски граждани излязоха на улицата и не можем да сме безразлични към техните настоявания, защото те живеят в страна, където изборите не се организират само в полза на една управляваща партия. Те искат да живеят в страна, където не се променят избирателните райони по осмотрение на управляващите. Те искат да живеят в страна, където не се променя изведнъж здравната система. Те искат да живеят в страна, където не се съкрещава 1% от заплатите, за да се увеличи със същата сума разходите за стоки и услуги. Тези хора искат избори и то бързо. Благодаря. Господин Майер има думата. Благодаря, господин председател. Искам да ви обърна внимание на следното. Какво означава политиката на економи за отделната страна членка на Европейския съюз, най-вече за моята страна Испания? Помислете за някои автономни региони, които трябва драстично да съкратят средствата за образование и здравеопазване, което ще доведе до влушаване в двете сфери. Много услуги ще бъдат приватизирани, което не е приемливо. Е, имам предвид специално Каталон, Каталония. Правят се опити буквално за закриване на здравеопазването в региони. Гражданите протестират повече от месец. В региона трябва да бъде затворен важен здравен център народа се застъпва за нещо, което счита за своя собственост здравеопазването и образованието. Следващият оратор е господин Николеско. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost profund... Благодаря много, господин председател. Бях изключително шокиран тази сутрин във вестник да видя една карикатура която бе с ксенофобско съдържание и бе публикувана от, на, на която бе представен ам, член на дясна партия във Франция, който уведомява хората, внимавайте с романците, те ще влязат в дома ви и след това ще излязат с телевизора. А, напълно не допустимо е това и всички колеги тук, принадлежащи към Националния фонд, трябва да осъдят това. Госпожа Крецо. Благодаря, господин председател. Политическото положение в Румъния е такова, че на практика основните принципи на върховенството на закона се пренебрегват. През последната година нещата се влушиха значително и хората вече са на улиците протестиращи. Сегашното правителство работи много зле, пренебрегва хората, пренебрегва парламента опитва се да отмени политическия плурализъм, изобретява си нови политически партии за подкрепа, партии, за които никой никога не е гласувал. И в резултат на това опозицията взе решение да откаже да участва в дебатите в румънския парламент, тъй като не се спазват конституционните права. Настояваме румънското правителство да се върне към цивилизованото политическо поведение. Европейския парламент беше атакуван а, а, чрез кибератака от анонима, след като Европейския съюз подписа акта в Япония. Получих много послания от граждани на Европейския съюз и не само от тях, които са обезпокоени от правата на интелектуална собственост. Изненадан съм, че Европейския съюз и 22 държавите членки са подписали акта без да обсъдят прозрачно този въпрос с гражданите, както повелява демокрацията. Настоявам комисията и държавите членки да запознаят гражданите с акта и да имат предвид техните безпокойства, когато я ратифицират. Трябва да се гарантира, че акта няма да наруши основните права на свобода на изразяването и неприкосновеността на личния живот. Благодаря. Господин Шокор има думата. По отношение на новата унгарска конституция чухме критики от а, много страни, включително и парламент отправи тежки обвинения към унгарското правителство. Няма да се спираме тези критики, защото критиците често не познават ситуацията в Унгария. Като представител на унгарското мълцинство в Румъния, аз следя вътрешната политика на Унгария, Румъния, Словакия и Сърбия. Скъпи колеги, ако сте загрижени за човешките права и правата на младсинствата, ще ви обърна внимание на закона за официалните езици в Словакия и за това, че се отказва правото на гражданство на голям брой хора, въпреки че това е в противоречие с словашката конституция. Ще ви обърнем внимание върху закона за образованието в Румъния. Ако сте загрижени за правовата държава, трябва да направите така, че да не обръщате внимание само на едно правителство с Европа, господин Диас Демера Гарсия. Yeah. Не е в залата. След госпожа Базеско. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă atrag atenția. Много благодаря, господин председател. Искам да ви обърна внимание на един трагичен инцидент, който изглежда остана незабелязан в Брюксел. Всичко това се случи в сепаратистския регион, на, известен като Приднестровието. На 1 януари Вадим Писай, румънски гражданин, бе убит на руски граничен контролен, на контролен пункт от един руски войник. Този инцидент шокира цялото общество и създаде страх сред населението. Всичко това не припомня, че на портите на прага на Европейския съюз е, имаме един замразен конфликт. В Приднестровието хората, говорещи румънски, страдат от дискриминация и правата на човека се нарушават. За да се разреши конфликта в, Приднестровието, мироопазващите мисия трябва да се трансформира в цивилна. Благодаря, госпожа Цикал. Благодаря, господин председател. Между правителственото споразумение е подписано от 25 държави членки на 21 януари цели подобряване на финансовата дисциплина. Ние съжаляваме, че няма също толкова силно а, изискване при а, наемането на младежи на работни места и а, развитието на економиката. Много от е, румънските семейства, които са изпаднали в бедност, се, техния брой се увеличава. Приемат се трудови закони, закони, свързани с заедостта, образованието от правителството, като се заобикаля парламента. Румънските граждани имат право да изразят своето несъгласие, затова има а, такива прояви по улиците на страната. Гражданите не очакват строги мерки, те искат спазване на демокрация и развитие на обществото им. Благодаря. Господин Тюкеш, следващият оратор. Господин председател, преди две години е, на пленарно заседание с голямо мнозинство беше прията забраната на е, технологията, използваща цианит в минното дело. Е, Въпреки а, е, това, обаче, това решение беше пренебрегнато а, е, основа е, на основание националната компетентност. А, така че тази забрана все още не е приложена на практика. А, в а, Румъния, в Мутана, процеса на използване на цени продължава. Деня на цианидната е катастрофа на 23 януари, ще ви помоля да ем, ни ходатайствате пред господин Мартин Шулц да направи така, че забраната да се осъществи на практика, защото ако това се осъществи на практика, ще доведе до огромна екологична катастрофа. Следващия оратор, госпожа а, За. значи с момент ла Букурещ температура... Благодаря. В Букурещ температурата сега е под 20 градуса минус 20 градуса. Въпреки, че това хората продължават да протестират в центъра на града, както правиха и по-рано. Същото е положението и в други градове на Румъния. Тези а, хора поставят а, под риск своето здраве, защото а, им е дошло до гуша от униженията, на които се подлагат от лидерите на страната. Те искат да имат достоен живот в собствената им страна, такъв им е отказан. Освен това, политическите сили пренебрегват техните страдания, но те са твърдо решени да ще искат да продължат протестите, защото 90% от гражданите искат сваляне на правителството и президента, тъй като те се стремят към промяна в изборния закон, пренебрегвайки демокрацията. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Заборска. Tým si dovolím informovať Európsky parlament, že pred niekoľkými dňami Бих искал да съобщя на този парламент, eh, че преди няколко дни почина госпожа Тефос. В продължение на няколко десетилетия тя беше председателка на международното движение АТД Кармон. Благодарение на нейната дейност беше основан института за борба с екстремната бедност в Европейския съюз. Госпожа Давос а, а, успя да събуди вниманието на ООН по тази тема. Тя инициира създаването на комисията Архарта де Кармон. А, иска ми се дейността и да не бъде забравена и да продължи да ни вълнува. Смятам, че екстремната бедност в Европейския съюз и по света е нарушение на човешките права и е предизвикателство за всички нас. Давам думата на господин Танашеско. Благодаря, господин председател. Вчерашният публичен дебат, организиран в Европейския парламент във връзка с нарушенията на демократичните принципи по време на управлението на Басеско, засегна много важни въпроси, свързани с, с ам, случващото се в Румъния. Това събитие бе организирано от групата на социалистите и на АЛДЕ но и НП е, присъства на събитието и няколкото представители, които дойдоха, имаха за цел да защитят управляващата партия и да разсейват всички с говорене по теми, които нямат никаква връзка с темата на разговора. За пореден път Европейския парламент се прояви като институция, която не понася такива злоупотреби и е, всички присъстващи се изказаха против е, този начин на работа. Казвам, че е, заявявам тук пред вас, че всички в Румъния ще продължат да се борят за една демократична и справедлива Румъния. Господин Кери има думата. Благодаря, господин председател. Искам да говоря за безопасността в морето. Има много трагедии, свързани с морето. Само преди две седмици един рибарски траулер потъна в Ирландия, точно като влизаше в пристанището и искам да изразя съболезнованията си към засегнатите семейства. По същото време се случи и трагедията с круизния кораб в Италия. И изглежда, че всъщност той е потънал поради неспазване на правилата за безопасност от страна на капитана. А, има ли други такива случаи? Искам да попитам и искам да попитам какъв. А, колко големи могат да стават тези круизни кораби? По-рано максималният брой преди няколко години, максималният брой на пътниците беше 1000, сега е 5000. Господин Курски. Легислация. Благодаря, господин председател. Аз реших да взема думата, тъй като днес много се говори за споразумението АКТА. Искате да ми кажете ли нещо, господин председател? Ние се намираме сега в решаващ етап на разглеждане на текста акта в Европейския парламент. И това изглежда много логично. Има вече пострадали, например, при бързото копиране на нещо, което качих в интернет. Затова съм против. Акта не е справедлив. Прилагат двоен стандарт. И това ще засегне сериозно интернет. Има много мобилизация в е, полските градове против е, акта. Трябва да се борим за свободата в интернет, да се отхвърли акта и да има пълна свобода в интернет. Вие не сте включени, но аз за пръв път председателствам, за това ще ви дам, за, ще ви дам думата. Κύριε е, Πρόεδρε, θεωρώ ότι οι έννοιες και λέξεις δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα Господин председател, аз мятам, че демокрацията и правата на човека а, са понятия, които твърде много се използват. Те се споменават толкова често, колкото се нарушават. А, 100 000 души държавни служители в Гърция трябва да бъдат уволнени, заплатите в публичния сектор трябва да бъдат намалени и по този начин се нарушават колективни трудови договори и следователно хартата на основните човешки права, тъй като се нарушава правото на труд и правото на закрива на работниците. Господин председател, по този начин се разрушава обществото в Гърция. Напълно се разрушава. Мога да ви уверя, че е, всичко, което се прави срещу Гърция, представлява обида срещу държавата. Е, не бих могъл да ви гледам в очите, ако мерките се осъществят така, както са заплановани. Нека да благодаря на госпожа комисаря за това, че присъства до този късен час. Искам да благодаря